Драги колеги, тези, които са тук и на които благодаря, че са тук, ще възобновим работа, като се спрем на разликите в цените и достъпа до фармацевтични продукти в ЕС. Така че ще дам думата на вас, господине, господин Канавос, който ще ни представи темата и след това ще можем да я обсъдим още повече, че нямаме ограничение във времето за изказване. And, um... Thank you very much for the... Благодаря много за това, че ме поканихте да взема думата пред вашата комисия. Ще се радвам да можем да обсъдиме след това доклада за разликите в е, цените и достъпа до лекарствени средства в Европейския съюз. Предполагам, че всички разполагате с е, текста, така че аз просто ще се спирам на, бързо на диапозитивите целите, е, които ни бяха възложени от е, Европейския парламент, бях са следните. Защо е, цените на лекарствените средства в Европейския съюз се различават. Видиме какви са разликите между различните държави член, и цените на предписаните лекарства, е, цените на лекарствените средства спрямо е, научната, научните изследвания и развойната дейност. Целта беше да изследваме разликите на национално и на е, общоевропейско равнище. На първо място тези разлики проистичат е, от е, е, величината на БВП в различните държави членки, е, погопателната способност е, и е, разходите за лекарствени средства в отделните страни членки. Какво? Защо са тези разлики? Това е въпроса, който се бехме а, е, задали. Значи, как... Има, разбира се, разлики в а, е, а, е, цените. Generic medicines These... средства, тези, които са защитени от патенти и тези, които не са защитени от патенти. Разбира се, има различни подходи, различни гледни точки, различни начини на изследване и съпоставяне. Примерно в Обединеното кралство има една много, много много широка вилица между най-низките и най-високите цени от порядъка на 25%, като в някои страни обаче тези разлики са от 1 до 4 пъти. Има разлики също в цените на генериците, Нека не забравяме, че в фармацевтичната че фармацевтичната промишленост е един значителен работодател в Европейския съюз. Те произвеждат повече от 5% от добавената стойност. Това е един отрасъл, в който има много развита научно-изследователска и развойна дейност. И всич, всички тези разлики, които констатирахме, които понякога са много значителни, понякога по-малко значителни, Намира своето обяснение на общоевропейско равнище. Можем, е, те зависят, разбира се, от отделните национални политики на държавите членки, е, от е, закон, за законодателната рамка, както и от степента на възстановяване на средствата, поети от здравната каса. Има изразлични методологии, които се прилагат, като например методологията за цено, ценообразуване на основата на цените в други страни, в, вътре в страната. Разбира се, как, както казах, Наше, нашето внимание се концентрира върху два проблема. От една страна а, а, предлагането, т.е. цените на предписаните лекарства и от друга страна търсенето и а, процента на а, използваните е, лекарства. Едната, едната от, един от методите за намаляване на разходите би било като се насърчават лекарите да предписват генерици, друга като се насърчават фармацевтите да предлагат предимно генерици. Но... No към казаното до тук трябва да добавя и различните правила и регламенти, свързани с цялостната верига, веригата на доставки, дистрибуция и маржа на печалба. Така че, значи, от една страна мерките е, спрямо е, търсенето и предлагането, мерките, които могат да се приложат в е, продължение на цялата верига. Разбира се, цените зависят също така от величината на ДДС. В някои страни ДДС е 0%, в други страни ДДС е до 25% е, има и някои, в някои държави членки има и проблеми с а, до, а, достъпността до а, е, лекар, лекарствените средства. Това зависи от а, технологиите, които се използват от отделните държави членки. и начините по които се оценяват тези технологии и начина по който се прилагат в отделните държави членки, тъй като може да има разлика в приложенията между държавите членки. В някои държави членки имат много ограничен пазар и на този пазар някои продукти просто не са, е, не са налични. Понякога става дума за по-ефтините генерици и тогава се, при, се, се прибягва към купу, купуване на лекарствени средства в държави, където цените са по-низки и препродаването им в държави, където цените са по-високи. Така че е, различни са проблемите, свързани с е, достъп, е, проблеми, проистичащи от регулаторните рамки, прилагани в различните държави членки. Те са описани в нашото в нашия доклад. Трябва да споменеме с също така с оценка, от оценката на рентабилността и на резултатите. Не винаги от, от отделно различните приложени мерки се оценяват по един и същи начин в различните страни. Затова смя, смятам, че има много голяма възможност за бъдеще да се използват съпоставителни методологии, за да се види къде имаме положителни резултати, къде имаме по-скоро по-отрицателни резултати, насърчаването насърчаване на използване на медикаменти генерици, които ще доведе до спадане на себестойността на е, лечението. В някои държави членки е, генерици се преписват е, в широк мащаб, в други са много по-малко. Много важно също така е да се стимулира а, новаторството и да се насърчава новаторството в а, тази област, защото по този начин потребителите, пациентите могат да се радват на много по-добро, по-качествено лечение и съответно по-качествен начин на живот на европейско равнище трябва да се е, продължи с обмена на най-добрите практики между държавите членки. В крайна сметка имаме какво да научим едни от други, да отчетеме положителния опит на дадени държави членки в сравнение с по-отрицателния опит на други. Е, необходимо е също така както казах, да се насърчава развитието на новаторството, но също така да се насърчава употребата на медикаменти генерици и то чрез общоевропейски стимули. също така е важно да имаме е, достатъчна и достатъчно обемна информация, да се, да се обсъждат е, и практиките и какви са националните политики в отделните държави членки. Е, в за дестин, в, за дестина минути само така ви представих бегло, набързо доклада, в който има много, в който, в който участваха много хора и след това ще обсъдиме този доклад. Благодаря, господин докладчик. Наистина това е една много вълнуваща нас тема и за това е, ще дам думата на първите пожелали да се изкажат. Господин Ошелхарт. Благодаря, госпожо председател. Това проучване ни дава един обзор е, върху проблемите и решенията. Няколко въпроси имам към автора, които ме интересуват интересуват, за да мога да си допълня мнението за проучването. Авторът дава като основни източници някои проучвания. Изказвате се против паралелната търговия, освен това Международният съюз на производителите, браншовите съюзи, апотеките, търговията на едро, както и в кавички обективни източници, като министерствата, къде са проучванията, които стигат до други заключения, например, при не се отчита паралелния внос на лекарства. Втората бележка относно проблемите на фалшифицираните лекарства се посочва, че тези паралелно внесени лекарства представляват риск Европейския парламент през феврари тази година взе ясни решения точно за да предотврати това навлизане на фалшиви лекарства. Но тези неща не ги намирам във вашето проучване, тези заключения. И третата забележка е аз оставам с впечатлението, че в веригата на доставка, между веригите с доставка и пациентите, търговците на едро, аптеките имат за задача да снабдяват населението с лекарства. Каква е структурата, която си представя автора на доставки, за да могат всички пациенти в Европа да бъдат снабдени с качествени и финансируеми лекарства. Може би може да вземете становище. В противен случай оставам впечатление, че има пролоки във вашето становище. Благодаря. Um, <laughs> what... Мога само да добавя без да съм се се занимавала с онези предприятия, които извършват паралелна търговия. И, и тогава ще, ще, ще видите, че не, не е очудващо, че непатентованите лекарства, които също са е, обект на паралелна търговия, струват 4, е, до 16 пъти по-скъпо. Що се отнася до различните политики или стратегии, струва ми се, че не съм разбрала, може би, както трябва. Вие спом... споменахте, че фармацевтичната промишленост е голям работодател, но може, съгласни ли сте, че, а, че, а, в, края, а, в, в крайна сметка от... Значи от една страна вие, вие, вие подчертахте, е, че е, този сектор е, създава много работни места. От друга страна настоявате да се насърчава по-голямата по-голямото потребление на генерични е, лекарства. Това само по себе си е противоречие. Не сте ли съгласни с мен? И как бихме могли да насърчиме държави членки като Обединеното кралство, например, да, споделят, да споделят добрите се практики с другите, защото е, на практика вече като че ли не разполагаме с а, е, начини и методология да накараме държавите членки да обменят е, добрите практики и да постигнат а, някаква а, хор, хармонизация. Аз очаквам а, вашите идеи как да се получи е, по-голяма координация. Боя се, че вече ни е, нашата фантазия и нашето въображение се изчерпва в тази област. и от друга страна. Ако ако им а, ако имаме само патентовани лекарства, в такъв случай вече няма да имаме а, генерици, а просто ще имаме едно състояние на след защита от а, патент. Защото аз смятам, е, че само така да се, да, да се говори и да се набляга на това, че трябва да се увеличава е, потреблението на генерици е просто лишено от е, смисъл и, и празно твърдение. Съгласен съм, съм също така. Uh, че а, как, а, как, какво мислите и как, имате ли някакви идеи за по-добра координация на здравните системи между различните страни, които не искат да направят това? Uh, Благодаря. Благодаря ви за това а, представене. Малко съм очуден, от значителното увеличение на разходите между 2000 и 2008 година на лекарствените средства. А, защо няма данни за Великобритания? Тоест, защо в Великобритания не се забелязва същата тенденция? И какви полуки могат да бъдат извлечени от това? А, друга бележка, наистина много Нисък е, ниско е нарастването дела на развойната, научната и развойна дейност, 15-20%. А от Що се отнася до предложенията ви, мисля, че нещо липсва и утре това ще бъде обсъждано в Американския сенат. На 31 май ще има а, конференция, посветена на тази тема. Става дума за альтернативен механизъм за финансиране на изследователската дейност. Да се установят какви са приоритетите, какви са потребностите от нови лекарствени средства, определят се разходите, единица за е, диагностичната дейност, единица за разработване на молекулата, определя се цена, и не, но това не, не изисква лиценз, което предотвратява сивия пазар, паралелния пазар. Помислили ли сте и за такава възможност? А, просто не сте включили тази възможност тук или а, не сте обсъждали? Следващия оратор. Благодаря, госпожо председател. Искам да продължа сказаното от господин Ролф Шнелер. Това беше причината, защо решихме да имаме такова проучване, защото в дискусията с фалшивите е, лекарства чухме, че от една страна има причини за фалшивите лекарства, ние не ги знаехме. От друга страна, докато ценовите разлики са толкова големи, паралелната търговия може да намали е, цените. Всъщност, кой печели от паралелната търговия, както вие описвате нещата, това са търговците. Но няма ли непряк ефект? Когато има паралелна търговия, това не намалява ли цените? Или напълно се неутрализират нещата? Аз не съм наясно не може да се изчисли точно нещата, ако се погледне само едната страна. Има взаимовръзка. Когато имам конкуренция, то има натиск, ценови натиск. Второто, което е много важно за мен и ви моля, ако може да кажете нещо по него, това са цените при различните системи. Ние имаме големи щабове, стотици сътрудници в големите фирми – ценови преговори в различните държави се водят. И ние знаем, че не е реалистично утре да промениме нещата и да кажем искаме единно равнище на цените. Но със сигурност е разумно да се каже, тези стотици хора, те не са всичките економисти, те са фармацевти, медицински служители, които договарят цените. От едната страна а, с а, органите, държавните органи и потенциала или обема на тези е, разходи. Искам да знам какъв е. Може би не съм прочел внимателно проучването или не може с числа да се каже, но това ме интересува. Вие говорите за оценка на технологията и това от научна гледна точка е важно да се оцени едно вещество – и не може в Швеция да се стигне до съвсем различни резултати, отколкото в Испания. Ако се направи единен метод, тогава ще можем да спестим много ресурси в фармацевтиката и медицината, които могат да се използват за други цели, например в изследванията. И последната точка от моята държава членка Германия, възоснова на данните, които вие давате, Германия има наистина високи разходи, като има предвид брутния вътрешен продукт на глава от населението. Вие е, е, взели сте под внимание, че има нов закон от една година и, и има за цел да се адаптира към европейското ниво. Бихте ли казали повече по тези неща? Euh, няма други желаящи, няма въпроси. Аз имах един въпрос от името на госпожа Първанова. Тя съжалява, че няма да може да бъде сред нас днес след обед. Тя смята, че това проучване е от изключително голямо значение за работата на нашата комисия тъй като има тясна връзка между пазара и пазарите на лекарствени средства и ползите за общественото здравеопазване. По отношение на методологията, използвана при проучването, някои от тези проучвания са проведени от самия вас, господин председател, доклад който е публикуван, но има много малко данни от независими НПО-та. Бихте ли могли да ни дадете малко повече информация за изворите, които сте ползвали? Има ли проучвания по инициатива на Сдружение на граждани, на потребителите? Втори е, елемент общи насоки за оценяване на технологиите в сферата на здравеопазването. Това е изключително важно. Но тази процедура предполага участие на широки кръгове и избягване на конфликтите на интереси. И вие, господин председател, както и комисията, на която ще дам думата след малко, имате ли препоръки в тази насока? Трети въпрос – сравнение а, между цените на лекарствените средства в отделните държави членки, по-специално генеричните продукти. А, дали сте обхванали а, пълния обзор на пазарна динамика в отделните държави? И има ли по-специфични елементи, свързани с генеричните продукти? наименование спрямо а, останалите. А, различни а, цифри, свързани с обемите, политическия избор, а, направен по отношение на тези средства от а, правителствата. Последен въпрос. А, а, сивата търговия. Добре е да се определят реалните въздействия и бихте ли а, е, уточнили в коя насока ще се съсредоточат тези изследвания? Последният ми въпрос се отнася а, е, до а, е, комисията. готова ли е комисията да подкрепи развитието на подобни изследвания и съответно, ако има такава възможност, проучване за сивата търговия? Това бяха въпросите на госпожа Първанова. Сега на госпожа Макивен ще дам думата. Благодаря за това изследване. Аз го намирам много интересно. В него се съдържа много полезна информация и по-специално за неща, които трудно могат да бъдат контролирани. Например, е, предписанията на лекарите, рецептите. Аз самата съм живяла в е, няколко страни и Белгия е една от и има, има страни, в, в които просто пациентите отиват при доктора при най-малката болешка и очакват да им бъде предписано едно много солидно и скъпо лекарство. А, също така е интересно каква е, какъв е възрастовия профил на предпи на, паци, на пациентите, примерно лекарствата, които се предписват на а, възрастни хора, защото съм, съм се, се съм чувала от лекарите, че особено в последните години на живота на възрастните хора, понеже и те самите вече не могат да си дадат сметка какво точно а, имат а, техните пациенти, предписват един коктейл от лекарства. Е, Опитвали в а, тези въпроси обсъждани ли са в а, групата на високо равнище, в съвета, как, в, как, какви са проблемите в малките страни предвид обема на техния пазар и може би това, че те не произвеждат всекакъв вид лекарства. Е, има много проблеми свързани с равноправието, с достъпността, с наличието на лекарствата, с с това дали пациентите трябва или могат да доплащат част от цената на лекарствата. Въобще е, това са много проблеми, които комисията би трябвало да обсъди и да каже какви мерки да предприемеме. Е, друг, няма друг. Благодаря. Има ли други желащи? Ако няма комисията, госпожа Лара Нистор. Good afternoon, ladies and gentlemen. So I'm Laura Nistor. Аз съм представител представител на Европейската комисия, генерална дирекция предприятие. Както казахте, наистина е, здравопазването е от прерогативите на държавите членки. Това обаче не означава, че ние не можем да направим нищо на общо европейско равнище, що се отнасято до достъп е, до лекарствата и по-специално в е, в по-малките държави съществува така наречената платформа за достъп до лекарствени средства с различни работни групи. Държавите членки обсъждат в рамките на тази платформа различните проблеми, с които се сблъскват и се опитват да намерят съответните решения на тези проблеми. Така че това наистина е един механизъм на обмен на опит и на мнения. Там се разглеждат и много изследвания, които са проведени и които подпомагат в намирането на решения. Това ваше из изследване и данните, информацията, които се съдържат в него, е, ще ни бъдат е, много полезни за дефиниране на някои основни проблеми и ще е, допълни другите изследвания относно фармацевтични продукти, които е, са, са на пазар в момента. Що с... вие разглеждате проблема свързан с е, паралелната търговия или сивата търговия? Мисля, че колеги биха могли да вземат по-уместно думата по този проблем. Е, според е, решение на съда тази паралелна търговия на практика е, не нарушава разпоредбите на договорите, така че ние трябва просто да се съобразяваме с действителността, каква е. Сега, разбира се, трябва да се изчисли а, а, обема и а, всъщност а, е, цифровото изражение на, на тази е, парали, паралелна търговия. Благодаря ви за е, въпросите. На някои ще отговорим допълнително. Благодаря ви много, Дагмар. И пак поискахме думата. Не, вие нищо не изяснихте. Разбира се, не сте прав. Не, не, сте, не сте виновна вие, но... Но аз мисля, че е, това законодателство е наистина при вас. То не е в е, генерална дирекция Санка или на друго място. И е, по силата, по силата на директивата за прозрачността е, всичко всичко е при вас. Така че аз разбирам, че не, че е, не вие сте виновна, но... Но още веднъж казвам, не, не, не, не вие сте виновна, но на практика вашата генерална дирекция вече не, е, като че ли загуби прерогативите си върху тези проблеми. И, и, сега, сега, сега сме и се сблъскваме с една абсолютно абсурдна ситуация но просто не, не, нека, коми, нека комисията помете собствения си двор. Господин Канавос, може и да отговорите. Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви за въпросите, коментарите ще се, ще се опитам да отговоря на някои от е, въпросите. Вярно, че проблема свързан с е, лекарствата, които се предписват от лекари, е не е един, не е, е лесен и прост въпрос, защото има прекалено много заинтересовани страни, има финансова, финансово изражение, така че ще се опитам да коментирам нещата така, групирайки ги. Струва ми се, че има три така а, блока или три, три групи въпроси, на които е, ще отговоря по-дълно. Включително и проблема свързан с прекаленото количество предписани лекарства. Сега аз искам да ще ви ще израза моето е, мнение. И това е в крайна сметка мое лично мнение, което се основава на а, е, опита, на изследванията, които съм а, е, направил. А, бе, беха зададени въпроси от а, а, е, свързани с е, намаляване на е, разходите, спестяванията от трансграничната търговия, включително и за фалшификатите. В крайна сметка става дума за една промишленост, която генерира процент и половина от БВП-то в Европа. и изпестяванията, намаляването на разходите всъщност не са чак толкова е, значителни. независимо дали става дума за самата промишленост или да, да, за държавите членки. И в някои случаи те са просто незначителни. Но разбира се, някои изследвания са проведени преди 5, 6, 7 години. Нещата много се промениха в последните е, години. Сега, разглеж... Сега а, е, анализираме положението, свързано с, дистрибуира... с дистрибуцията, а, е, пряката търговия между производители, фармацевти и така нататък. Така че аз Смятам, че е, потенциалните економии или спестявания наистина е, са много са, са, ограничени. И могат да се съпоставят с е, проблемите, свързани с паралелната търговия. Сега, що се отнася до е, фалшифицирането фалшивите медикаменти и лекарствени средства. Сега те могат да са свързани с паралелната търговия, но а, няма задължителна връзка за, между а, тези а, две неща. И наистина до, до известна степен на паралелната търговия увеличава опасността или риска от а, появяване на пазара на фалшиви лекарства, но при всички случаи мисля, че тук се надценява нещата. Що се отнася до от технологията на здравна оценка. Тук става дума за един, едно много, много добър и много един значителен инструмент за оценка, който отразява начините е, различията, всъщност различията на оценка, на начините на оценка в различните държави членки. Е, за някои държави, някои държави членки се позовават на една информация, на доказателства, други не. Това, което обаче все още не сме направили е да постигнем съгласие и може би тук, тук, тук ще трябва да се продължи дискусията, как е да оценяваме е, новите технологии, как, как, как да... Е? Мисля, че подобни дебати трябва да се водат на европейско равнище. Е, наистина съществуват вече известни инициативи е, за примерно включване в една мрежа на различни подходи към технологии и така нататък, но все, но все още е, има още какво да се прави в тази а, област. Е, обмяната на добрите практики, разбира се, ще доведе до много по-добро по-добра координация. Някои държави членки могат да послужат за пример на други в тази област. Що се отнася до генеричните или генеричните лекарства, е, никой, никой не отрича, че те са по-ефтини, че те са по-рентабилни сами по себе си и не виждам е, е, не, не, не виждам някакво противоречие от една страна от това, че тази промишленост създава работни места и, и от друга страна насърчаване използването на генерични лекарства, защото в крайна сметка, нека не забравяме, че е, самото производство до голяма степен е автоматизирано и всъщност е, може би е, работните места се създават по-скоро в е, е, отрасли, които са под по-скоро по свързани с е, научно-изследователската дейност. Така че, както казах, не виждам е, противоречие между тези две е, твърдения. В крайна в крайна, в крайна сметка насър, насърчаване използването на генерични лекарства ще освободи средства, които биха могли да бъдат инвестирани в новаторство и в търсене на нови технологии. Сега, какво можем, на какво можем да вярваме и на какво не можем да вярваме? Тук беше зададен и такъв въпрос. И разполагаме с много информация, с много данни относно постиженията на цялостната промишленост на отделните е, браншове. Сега, дали, дали е, 15% от е, целия е, оборот е, и средства се, се инвестират в научна и развойна дейност. Това достатъчно ли или е малко? Аз намирам, че това е един доста голям дял. И нека не, нека не забравяме, че и потребителя допринася за това, защото не само производителите, не само промишлеността, инвестира в научната и развойна дейност, но и крайна сметка потребителя чрез покупката си също директно инвестира в. Така че мисля, че въпроса, който би трябвало да си зададеме по-скоро и да помислим и да обсъдиме е начина по как да, да, да отвориме иноваторския сектор на, европейския, е, на, на европейско равнище, как да имаме един по-отворен европейски иноваторски модел. Господин Лиза е, спомена и а, е, кой печели, какъв е напредъка в различните държави членки. В, а, е, сега това, това, това изследване беше публикувано през март месец и то вече устаряло, защото то се е, основава на информации и данни, събиране през последните години, оценки и така нататък. Но, както казах, този сектор е безкрайно динамичен. Така, на какво да вярваме и на какво да не вярваме. Сега е, можем да вярваме на доказателствата, когато, е, когато доказателствата са събрани по е, до с добри методи, когато фактите са представени а, е, и а, е, акуратно. Както казах, Дин... не можем да опишеме динамиката в отделните страни в един доклад. Да, има, и, има проблеми свързани с динамика на цените, но също така проблеми свързани с динамиката на количествата, на обемите, било то на производство, било на пазарите. И Правени са така партньорски проверки точно, за да се опитаме да разбереме какъв, е, каква е динамиката в различните е, държави членки. Има и други изследвания, които са правени в тази област. Но, както казах, дин, динамиката е нещо, което е непрекъснато в движение и е, затова мисля, че всъщност трябва непрекъснато да се работи по съвременяването на денните и изследванията. Що се отнася до комисията, сега, независимо коя е генералната дирекция, която отговаря за това, е, има много, има много работа. Разбира се, погледнете какво беше преди 10-15 години. Държавите членки не щеха и да чуят за обмен на опити на добри е, практика. А сега, е, в крайна сметка, в, в тези платформи държавите членки обсъждат нещата помежду си, опитват се да постигнат някакво, някакво равновесие, някаква, някакъв баланс и мисля, че това не наистина е един огромен напредък. И мисля, че комисията играе много голяма роля за това. Това много са проблемите, госпожо председател, но мисля, че така успях, за, така, макар и набързо да отговаря на някои от тези въпроси. Благодаря ви. Наистина ви отговорихте изчерпателно на всички въпроси, които ние ви зададохме. Благодаря ви за качеството на този доклад е, и светлината, която хвърлихте по различните въпроси засегнати в него. Мисля, че много от е, колегите проявиха жив интерес към вашето изложение. Благодаря и на комисията за нейното уточнение, въпреки че съм съгласна с казаното от госпожа Род Бенент. Така че сега ви предлагам да преминем към Следващата точка ще председателства колегата. Колегата Шлитър.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 Yes, uh, we will start the meeting again. And the next point on the... Започваме отново нашата работа. Следващата точка в дневния ред е доклада върху хепатит Б и С. Марк Прингъл е тук с нас. Той е директор на Европейския център. Е, е, Раз, раз, разбирам, че е, обла, вулкан, вулканичните области, облаци се изместват все по-на изток и на изток, така че не е сигурно дали ще можете да се приберете. Но, е, доколкото разбираме, има така тенденция за увеличаване на падане. Да, надявам се, че ще мога да си се върна в Стокхолм. Знам, че Европейския парламент проявява много интерес към хепатит Б и С и това ме радва. Същевременно вие сте приели и декларация през 2007 година, с която призовавате комисията да провед, да препоръча всеобщ скрининг на развитието на болестта. Фактите са следни. Хепатит Б и С трябва да бъдат а, записани в националните отчети, които се представят на Европейския център през 2007 година придобихме така за пръв път една картина на състоянието на хепатит Б и и С в Европа от, 1995 до 2004 година и с ние актуализираме цифрите ежегодно. А, обаче сме подложени на големи ограничения е, когато констатираме увеличение, какво означава това? Е, дали, че, че лекарите про, проявяват по-голям интерес към тази болест, т.е. предписват е, повече изследвания или увеличаване на разпространението на болестта, така че малко е трудно да се интерпретират цифрите, с които разполагаме. Опитахме да обсъдим нещата с експерти, за да разбереме как да, от, да, каква, как да направим една реална преценка на състоянието на нещата. Знаеме, че хиляди е, пациенти е, са заразени от болестта и някои от тях е, развиват сироза на черния дроб или рак на черния дроб. Знаеме също така, както знаеме, че също така парламента настоява на равнопоставеността между всички граждани, а наистина отчитаме разлики между различните държави членки и между различните прослойки на населението. За хепатит С има по-голямо разпространение чрез групите на, на мигранти и тези, които използват спринцовки за инжектиране на наркотици. Нарк този вид хепатит може да се предотврати чрез масова кампания на вакци... вакциниране и наистина през 1994 година имахме 10 случая за 100 000 души, а в момента 1 на 100 000, т.е. заболеваността е спаднала 10 пъти. А, така че ние обсъждахме въпроса с Европейския център за мониторинг на наркоманията и за, да видим как, как, какво можем да направим. А, хора, които са заболели от, от е, хепатит, хепатит С могат да бъдат е, излекувани, хора е, боледуващи от хепатит Б могат да бъдат лекувани и като обаче лечението е скъпо. Е, ние е, разполагаме с е, така една методология за, за оценяване на националните е, методологии. Този, този нов метод ще бъде готов в края на следващата година и ние ще насърчаваме държавите членки да използват този е, нов е, метът а, а, за налагане на нови програми за скрининг. А, през 2012 година ще работиме с една цялостна мрежа от експерти за създаване на всеобща методология по превенция на, забол... на заболеваността. И, и, по, и по-специално предаването на хепатит Б от майката на детето. Знаете ли, че има все още държави, член, държави членки, в които не се извършват редовни прегледи на бременните жени. Но и това трябва да, да се промени в най-скоро време. Това са някои от предложенията, които ще направим на държавите членки. Ласло Хенце от съвета е тук. Ще вземете ли думата по този въпрос? Köszönöm, намерена кур. Благодаря, господин председател. ről a magyar elnökség alatt a népegészségügyi munkacsoport. Što se kasa do председателство и до мен, аз съм ръководител на работната група за обществено здраве. Благодаря за това, че мога да присъствам тук. Доклада беше много интересен за мен. Сега от страна на работната група за обществено здраве искам да направя няколко бележки. Унгарското председателство е наясно колко трудни проблеми предизвикват хепатит Б и хепатит С. Ние знаеме също, че трябва много повече да направим, за да решим проблемите. Що се отнася до програмата на унгарското председателство, вие знаете, че нашите възможности са ограничени. Ние трябваше да зададем приоритети, върху които да се концентрираме по време на нашето председателство. Идентифицирахме четири сфери – в които искаме да приемем заключенията на съвета, искаме съвета ЕПСКО, на, съвета ЕПСКО да представиме четири проекти на заключения. Ние избрахме такъв подход. Нашият подход е конкретен за заболяванията, свързани с общественото здраве. и ние се специализирахме в иммунизация на децата. И в тази сфера искаме да представим заключенията на съвета. Ние смятаме, че защитната иммунизация е, по време на десото е, представлява голяма добавена стойност за хората от Европейския съюз. Освен това сме на мнение, че Унгария в това отношение е събрала полезен опит. Това са двете причини, защо избрахме тази тема. В тези заключения на съвета, в случай, че съвета ги приеме, искаме да призовем комисията и държавите членки в областта на, на иммунизациите и вакцините да извършат още по-голяма изследователска дейност. Ние сме на мнение, че резултатите в тази сфера, а, които ще бъдат постигнати, могат да помогнат в борбата срещу хепатит Б и С. Тези два хепатита не стоят на дневния ред конкретно на председателството, но не пряко можем да допринесем, тъй като борбата за поемането на борбата с тези заболявания. Благодаря ви. Сега депутатите имат думата за въпроси. Дагмар има думата. Прочетох още веднъж в дневния ред. Става дума за текущи инициативи за борба с хепатит Б и С и бъдещи предложения. Сега искам да се спра на бъдещи предложения. Е, една от основните причини за създаването на Европейския център за предпазване и контрол на заболяванията е именно предпазването и борбата с заболяванията. В Германия имаме сега голяма вълна от заболявания ХЦВ. Нараства броя на хората, които са в интензивни отделения – какво прави Европейския център за предпазване и контрол на заболяването? Във връзка ли е с органите? Организирала ли е Task Force? Е, има ли възможности да помогне за намиране причините на инфекцията след из... избухването на болестта? а, хората няколко седмици наред могат да инфектират други хора, да заразат други хора. Борбата с хепатит Б и С я водим от години, но има заболяване, което от 3-4 години дни съществува и тук е момента този Европейски център да докаже своето значение. Благодаря. Мариана Кодакис има думата. Благодаря, Карл. Благодаря, председателю. Два, въп... два въпроса. Благодаря за презентацията. Както Дагмар каза, наблюдаваме добро събиране на данни и спонтанни реакции. Говорихме за това по темата за иммиграцията и заразяването на миграционни групи. Два въпроса. Вие казах, е, че в... има разлики между отделните държави членки е, по отношение на разпространението на хепатит Б и С. Искам да знам дали причината е в това, е, в различната здравна култура на хората или дали има повече слаби, чувствителни на заразата групи. разликите те дали водят до едно трансгранично разпространение? Втория въпрос. Вие споменахте за програмата за скрининг. Това е интересна тема. Доброволно ли да бъде или да бъде задължително? застрахователните дружества ще поемат ли застраховката, в рамките на осигуряването ли ще бъде, здравното осигуряване ще бъде покривани разходите всъщност програмите за скрининг срещу заразни болести трябва да се утвърдат. Благодаря. Елизабета Гешевска. Благодаря. Благодаря за тази информация. Също имам два въпроса към вас. По данни, които не представихте, бих искала да знам каква е възможността за заразяване следствие на за случаите на заболяване от хепатит С, защото има голяма разлика между отделните държави. Държавите членки трябва да действат и вие казахте, че всички тези въпроси, свързани с скрининга, е, тези мерки не се използват повсеместно навсякъде, защото струват скъпо. Но мисля, че скрининга е изключително полезен и струва най-малко, защото много повече средства отиват за третиране на вече настъпило заболяване. Благодаря ви. Благодаря. Карин Калаваш. Herzliches Dankeschön. Ich mag vielleicht auch gleich bei der благодаря. Присъединявам се към Дагмар Роб Берент е, и искам да се спра на бъдещи предложения. Имунизация на децата, споменато бе това. Във всички държави членки има планове за защитна имунизация. Такава е въведена. Въпреки това, в Европейския съюз се забелязва нарастване на заболяванията. Въпросът ми е какви намерения има от ваша страна? Имате ли сравними данни? Дали е причината във ваксините е, или има други причини, които не ги знаем до сега за нарастване на заболяванията? Благодаря. Благодаря. Няма повече желаящи да вземе дума. Може би първо да дам думата на комисията, а после на вас. Кой е от комисията? Господин Сафхани? Джон Райан. Добър ден. Благодаря за това, че обсъждаме този важен проблем тук важно е проблем като хепатита да бъде обсъждан често редовно в Европейския парламент, защото по този начин се обръща внимание на този проблем и това е всъщност едно продължение на вашата декларация от 2007 година, както и на а, заключенията на Генералната асамблея на СЗО. От 2000-та година ние а, предприехме, тогава взехме решение и предприехме а, мерки за борба с а, хепатитите Б и С, включително и а, изследвания и мерки за мониторинг, като задължаваме държавите членки да а, а, ни предоставят редовни доклади относно състоянието на тези болести в страните. Също, същевременно към програмите в областта на здравеопазването са прибавени е, специални проекти, включително и проект за обмен на добри практики, обучение на медицински персонал, включително и за създаване, изграждане на мерки за превенция на, заболе... на, заболяването и по-специално сред рисковите групи, включително и медицинския персонал. проекта за превенция на заразяване на млади хора чрез млади наркомани и така нататък, специален проект за затворниците и а, други. В, в тази годишната работна програма се, се е включен и проект за извършване на скрининг в за изследване на групите на емигранти и мигриращи трудещи се. Ние Отчитаме, че са необходими допълнителни мерки и за това натоварихме Европейския център да работи а, по тези проблеми по-специално да извършва изследвания относно е, тежестта и последиците от е, заболяването в държавите членки. А, до сега обаче не разполагаме с достатъчно информация и данни относно последиците финансови и в човешки план от болестта. Раз... Знаеме, че изследванията изискват време но ние предпочитаме все пак да изработиме мерки, които да предложим на държавите членки, мерки, които да се основават на факти и очевидни доказателства. Комисията ще продължи своята работа по превенцията и лекуването на хепатит Б и С, съгласно резолюциите на Генералната асамблея на СЕЗО и е, също времено ще работиме по хармонизирането на различните критерии за оценка и а, е, отчитане на заб... заболеваемостта. По този начин ще разполагаме с една база на, а, е, за по-добра съпоставимост. А и същевременно ще насърчаваме обмена на добри практики, изработването на, на насоки за изследване на специфични слоеве на населението. Както каза председателството, съвета през юни най-вероятно ще приеме заключения, свързани с кампании за всеобща иммунизация сред децата и ще видим по какъв начин ще можем да свържем тези заключения с мерките за превенция на разпространението на хепатит Б и С. Как... Е, немското правителство е създало една система за ранно предупреждение е, и в момента, в който се разполагаме с резултатите от изследванията на Европейския център, ще можем да, да, да свържеме а, тези а, тези два аспекта за създаване на една цялостна програма. А колко време ще е необходимо за създаване на съдобна <laughs> оценка? Първо би искал да, да благодаря на унгарското председателство, което отделя голямо внимание на е, кампаниите за е, иммунизация на децата и ще се радваме да разполагаме с заключенията колкото може по- по-скоро. Но има доста голяма разлика между е, кампании за вакциниране от една страна и е, избухване на, еп, на епидемии е, сред е, децата в други страни. От друга страна. Аз също участвах в в едно обсъждане на тези проблеми се стигна до заключението, че в крайна сметка ние можем да, да реагираме ако имаме запитване или активна молба от страна на държава членка. Доколкото знам. За, за, за сега подобен проблем има в, в в е, Германия, но ние бихме могли да се намесиме само след като получиме официално а, молба от страната. От друга страна, в момента в който има искане за оценка на риска, подобна оценка може да се изработи в рамките на 48 часа. А, в последно време им, имахме искане за епидемия от треска кю, която бе избухнала в коротно граче и направихме оценка на положението на нещата. На един от заданите въпроси. Да, има различни слоеви на населението. Е, понякога, нали, им, някои страни имат повече проблеми, проблеми свързани с алкохолизма, с а, а, използването на спринцовки за инжектиране на наркотици. Но, но, но но, но в крайна сметка, когато проблемите се е, ограничават до дадена прослойка от населението, мисля, че не е необходимо да се направи профилиране или мониторинг на цялото население. В крайна сметка, е, е, трябва да всеки отделен случай да се разглежда по-отделно и да решаваме за всеки отделен случай необходимо ли е да се, да се, да се направи мониторинг на дадена прослойка. че в края на годината ще така ще обърнем много повече внимание на проблемите свързани с, с ХИВ, превенция, мониторинг и съответните мерки, които трябва да се прилагат от държавите членки. Що се отнася до въпроса на госпожа Каленбах от, относно епидемиите на шарка в Европа, свидетели сме на така на, на, раз, на разпространение на е, епидемията. Повече от 30% от заболелите трябва да бъдат е, хоспитализирани, така че ще се върнем към е, една към е, на, обръщане внимание на държавите членки към иммунизационните кампании. Не забравяйте, че не ние отговаряме за е, епидемиите, ние можем само да привлечеме вниманието на държавите членки. Що се от нас е, всъщност ние трябва да, насъп, да а, така да, да обърнем внимание на лекарите, да а, е, за а, е, да обърнат по- по-голямо внимание на, разпростран... на тази болест и на нейното разпространение и най-вече да се настоява за по-широко вакциниране на децата, защото тази болест може да се лекува. Сега минаваме към следващата е, точка от дневния ред става дума за пчелите и здравословното за състояние на пчелите, но знаем, че те не с никак не са здрави и, и имаме много проблеми. Нашия докладчик, къде е докладчика? Ето и докладчика. Джули Галинг. Имате думата, госпожо докладчик. А... Благодаря ви. Ще бъде много кратка. Да, наистина. Е, много, много е трудно в толкова малко пространство да се е, опишат толкова много проблеми. Така че аз, аз се опитам аз се опитах просто да направя едни оправни точки, по които да, които да обсъждаме. Опитах се да спомена всички ключови проблеми. Има много, много такива проблеми. Всичките е, имат нужда от е, допълнително обсъждане. Аз се позовах на много документи, включително и резолюцията на парламента от ноември миналата година и съобщението на комисията от декември. Също, също така комуникацията на комисията Но също така разгледах подробно с доклада, свързан с смъртността при чечелите, който е много обширен и мисля, че наистина е много важно да обърнем внимание на този е, проблем, защото ако искаме да се занимаваме с, ако се занимаваме с здравословното състояние на медоносните пчели, трябва да е, се разгледа проблема от всичките му страни, да ви да... Аз казах, че става дума, че не става дума за един проблем. Има много проблеми, които са предизвикани от много фактори, които водат до намаляване популацията на, на пчелите. Аз е, съм описала тези фактори и сега очаквам вашата реакция по въпрос. Благодаря ви. Благодаря ви много. Ще започнем с госпожа Криста Клаус, докладчик Сянка. Благодаря, господин председател. Благодаря на колежката Гролинг. Гирлинг. Разбира се, не може всичко да се включи в един документ, но мисля, че документа на комисията, който го приветствам. Се спира на много въпроси и смятам, че това, което възнамеряваме е правилното. Трябва да се знае, че най-голямото благо са всъщност пчелите. и а, растенията много зависват от опрашването, за което спомагат пчелите. Този, който има плодни дървчета, знае, че разчита на пчелите и е готов даже да плаща за това, за да може да се осъществи опрашването и да имаме плодове. Резолюция приехме преди около две години, в която настоявахме за по-строги разпоредби в защита на пчелите и за а, ветеринарната политика за пчелите. Поздравявам инициативата на комисията, също и предприятите мерки и подмагането на националните програми. Често концентрация, често дискусията се концентрира върху напреженията между фермерите и използването на е, защитни за растенията химикали. Опита ни обаче показва, че е по-добре да се използва по-широк подход за здравето на пчелите. Трябва да се разсъждава по-широко. Причините за смъртността сред пчелите е много странна, това са няколко фактора, които взаимно действат. Това са различните болести, различните паразити, вируси, е, основаващи се главно на монокултури, например – намаляване на диворастящите фуражни растения, редица фактори, които не допринасят за здравето. Климата също има значение, генетиката. Поддържането на пчелните кошери, професионалната работа с пчелните кошери, също а, използването на грешни а, средства или погрешното им използване. Е, изследванията трябва да доведат да се подобри работата на фермерите. Там, където има смъртност на пчелите поради грешно използване на средства за растителна защита, трябва да подобрят сътрудничеството между фермерите и хората, занимаващи се с растителна защита. Координиран, координиран подход по-нататъчно насърчаване на изследователски проекти е важно след 2013 година за финансовата рамка до 2013 и след това. По-добър достъп е важен, ветеринарната медицина е важна, достъпа до медикаменти. Да, това също е важно за фермерите и за обществото. Трябва да се вземе предвид моето село, ако погледна на по-рано имаше 10, 15 пчелари. Днеска няма нито един. Това беше страничен доход на времето. Но пчелите не са животни, които можеш да ги галиш, да ги гушкаш. Трябва да свикнеш да работиш с тях. Трябва да помислиме за това. Това е важна причина за намаляването на пчелните е, кошери. Те се нуждаят от грижи, те могат да бъдат разглеждани като домашни животни, нужна им е храна. И много малко пчеларите се занимават професионално с тази дейност. Тези, които в свободното си време се занимават или които професионално се занимават, трябва да бъдат подкрепени за да може а, бъдеще да се намали смъртността сред пчелите. Трябва да се дадат стимули за тях. Нужни са ни директиви в а, Европейския съюз, учебни програми за пчеларите. Важно е да се подчертае, госпожа Гирлинг спомена, че преди две години набелязахме добри мерки за защита на пчелите. В а, директивата за защита на пчелите – това е важна директива за отговорното използване на средства за растителна защита. Също след две седмици ще влезе новия документ в сила, който има въздействие върху пчелите за медоносните пчели. Има няколко неща, които могат да се подобрят. Там е записано, че средствата за растителна защита само тогава трябва да бъдат разрешени, когато използването им а, не водя до хронични заболявания и а, смъртно сред а, медоносните пчели. Тази директива след две седмици ще влезе в сила и очакваме от нея нови импулси. Това е задача на държавите членки на комисията да приложат директивата съзнателно и строго, да контролират оценката на риска за да се е, затворят евентуални е, пролуки. Да се контролира прилагането на законите, ако трябва да се приемат нови закони. Накрая искам да попитам комисията следното. В съобщението е записано е, референтна лаборатория на Европейски съюз трябва да бъде назована, трябва през април тази година да бъде готова за работа. Искам да попитам, вече работи ли такава референтна лаборатория и как работи тя? Благодаря. Благодаря. Следващия докладчик Сянка. Благодаря. Vítám také iniciativu komise. Благодаря, господин председател. Тази тема е много важна. Благодаря на докладчицата. Без общо въведение искам да се спра веднага на конкретни точки. Преди всичко искам да подчертая, че между новите пестициди има много а, такива, които съдържат отровни вещества. Някои от тези отровни вещества – се считат за причина за загубата на цели пчелни колонии. В тази връзка искам да, на, да назова опасността на неоникотините. Те са хормоналните сектори и в Европейския съюз продължават да се произвеждат и използват. Някои държави членки са вече забранени. Според мен трябва да бъдат забранени във всички държави на Европейския съюз. Другото, на което искам да се спра, са случаите, в които се, е, е се внася заразен мед, заразена мед от Китай. И това може да доведе до загуба на цели пчелни колонии. Става дума за инфекция и трябва да се продължава следенето на този случай. Дали вируса води до загуба на колонии или допринася с това, или той е самата основна причина, това трябва да се разбере. Някои проучвания казват, че разпространението на този вирус е свързано с, с определено заболяване. Трябва да се оточни това и трябва да се контролират по-добре пратките, вносът от Китай и от други държави извън Европейския съюз. При анализа на факторите, които влияят на живота на пчелите, трябва да се вземат предвид социалните ефекти. не може един фактор да убие само едно животно, а убива цели пчелни колони. Много фактори са от голямо значение. Затова считам за спешно провеждането на по-нататъчни проучвания, да има финансиране за тях, да се сравнат данните, за да се да, е, да даде отговор на всички въпроси. До тогава трябва да спазваме принципа на предпазване. Благодаря. Следващият е господин Хегенс. Благодаря, господин председател. Благодаря на колегата Георлинг за отлично свършената работа. Смятам, че наистина добре е формулирала всички въпроси, които са от компетенция на нашата комисия. но ние наистина трябва да се опрем на сериозните а, проблеми и загриженост а, от а, за изчезването на цели колонии. Наистина съществуват от известно време тези отрицателни влияния върху екосистемите. Но ми се струва, че корените на злото са добре известни, нещата са научно доказани, паразитите, които отслабват имунната система на пчелите, също така не е достатъчно количество разрешени ветеринарни лекарствени продукти, е, монокултурата, климатичните промени. И ми се струва, че трябва да се а, подкрепи а, предложението за създаване на референтна лаборатория на Европейския съюз за здравето на пчелите и аз като докладчик Сянка подкрепям това предложение. А, трябва наистина да обхванем по-добре, да разберем причините, за да можем да се борим с тях. Посочено е, че няма научни доказателства, доказващи вредното влияние на пестицидите и ГМО върху здравето на пчелите. Но ви приканвам да помислим над следното. Няма е, научни елементи, факт, е, но е, дисбаланса, въздействието на промените се извършва в дългосрочен период. Той не може да бъде отчетен, оценен на краткосрочна основа. Именно този аспект трябва да бъде изяснен. В доклада се казва също така, че няма достатъчно доказателства за въздействието на съвременните днес използвани пестициди върху околната среда. Но все пак е, има спешни е, случаи, с които сме сезирани, които доказват тъкмо обратното. Например, на голяма дистрибюторска верига супермаркети в Великобритания забрани използването на известни пестициди – именно поради силното им вредно въздействие върху здравето на пчелите. И а, бих искал да не съм толкова категоричен и а, да бъдат споменани, споменати тези а, елементи, бъдещи съмнения. Освен това, смятам, че трябва да бъдат посочени добрите практики и различните а, оператори. Трябва да се е, прецизират референтните елементи. Повечето производители и повечето пчелари са дребни производители. Е, това е, е занимание в свободното им време. 67% са те, тези собственици на пчелни кошери. И последна бележка, свързана с нашата комисия. Господин председател, искам да спомена тук регламент 1698 за развитие на селските региони. В този регламент се насърчава създаването на оптимални условия за оптимално здраве но се казва, че не е възможно да се предвидят такива задължения, които да надхвърлят екологосъобразността. Т.е. не може да се предвиди премия за фермерите, тъй като няма типови условия, свързани е, типови критерии, референтни критерии за а, е, здравето на кошерите, на пчелите. И тъй като нямаме такива референтни критерии, не може да се предвиди система за финансиране. А именно такава система на подпомагане на пчеларите, а, е, за такава помощ настояват колегите. И точно това трябва да бъде уточнено. Председателят, благодаря ви. Следващият оратор господин Тейлър. Аз съм седнал на мястото на докладчика в Сянка, който, за съжаление, не може да присъства на това заседание. Аз обаче се вълнувам дълбоко от въпроса на пчелите. И е, ще ви прочета като начало бележките на Мишел Дивази, който ми ги предаде. Тук е, се говори за здраве на пчелите, но това може да доведе до объркване. Е, разбира се, пчелите произвеждат мед, е, но е, това наистина е странична стойност, полза, защото много по-важна е тяхната роля за опрашването. И 153 милиарда евро представлява в парично изражение тази тяхна дейност. Това са данни от 2005 година. Така че економическата сила на пчелите стойност всъщност 10-20 пъти надхвърля цената на меда, произвеждан от всички пчели по света. Така че в текста трябва да се говори за не за медоносни пчели, а за пчели, опрашители и пчели, произвеждащи мед. Има наистина голям брой култури, които се опрашват пчелите, които зависят пряко от дейността на пчелите. Основни култури като какаото и кафето. И е ясно, че ако продължи изчезването на цели пчелни колонии, това ще доведе до сериозни последици в светов... на световно равнище. Съобщението на комисията представя различните аспекти, свързани с здравето на пчелите, но успоредно с това е, смятаме, че не е достатъчно прецизно. Има рискове свързани с опрашването и за това е, се нуждаем от нещо повече от съобщение, а именно прецизна програма за действие с ясно определени цели. Така че с нетърпение очакваме реакцията на комисията по този въпрос. Що се отнася до предложението на докладчика, ние сме съгласни, но пета точка има не, неясно определена цел. Тук адвокати на дявола ли сме или трябва да бъде възприето сериозно това? Тук се посочва, че не съществува неопровержимо доказателство, че използваните по настоящен пестициди и ГМО оказват вредно въздействие. Посочва се, че има строги процедури за одобрение и предложени от подходящи мерки за намаляване на риска. Този текст силно ни очудва, защото това изявление се а, е, различава, различава от споразумението а, е, за е, закрила на пчелите в новия регламент, прият през 2009 година. При предишното законодателство, което продължава да се прилага днес, хроничното въздействие върху пчелните колонии и поведението на пчелите въздействията от пестицидите не са правилно достатъчно оценени, но е, и други аспекти също не са проучени, е, както и е, въздействието върху полена. Но е, ние е, успяхме да въведем нов критерий в регламента, който почива на рисковете и разглежда хроничните, хроничното въздействие и това върху ларвите. Комисията се ангажира за използване на проучвателни протоколи, които отчитат изложеността на риск на пчелните семейства. Доколкото разбирам, комисията се е ангажирала с тези въпроси и тя работи активно, така че да ревизира изискваните данни. И критериите, които трябва да бъдат прияти, ще се прилагат през 2013 или 2014 година. А, няма да бъдат прилагани със задна дата. А, с други думи, дори да тръгнем от най-оптимистичния сценарий, свързан с оценката на здравето на пчелите, това ще ни отнеме още 10 години, след 2013 или 2014 година, така че да се въведе желания процес за оценяване и разрешаване на пестицидите. И мерките, ограничаващи риска днес, не са подходящи. Германия, например, преустанови употребата на някои пестициди. В заключение, важно е да се подчертае, че ние не смятаме, че пестицидите са единствения фактор, който действа отрицателно на здравето на пчелите, но не трябва и е, да изключваме пестицидите от е, рисковите фактори, водещи до изчезването на пчелните колонии. И както е казано в точка 3 и 5 на е, проекто становището, това също не е адаптирано, не е съобразено. А, какво става с принципа на предпазливост? Аз ще добавя че този принцип наистина беше оставен на страна. Госпожо Георлинг, моля ви, добре обмислете съдържанието на това становище, защото тук наистина се отдалечаваме от общата позиция не само на тази комисия и на парламента. Освен това, в светлината на сегашното законодателство не можем да сметнем, че ще бъдем ефективни в кратък срок. Контрапродуктивно е да се каже, че безопасността не може да бъде гарантирана днес. Изправени сме пред риск и по отношение на паразитите. А имахме една обща позиция, съгласувана. Но във всички случаи, благодаря ви много, госпожо Гьорлинг. Моля ви, обмислете внимателно всички тези въпроси. Благодаря. Преди да дам думата на госпожа Лиотар, последния докладчик в Сянка, ние се намираме в една доста а, странна ситуация. Нямаме заместник-председател. Аз трябва да напусна е, за да обсъждам въпроси свързани с етикетите на хранителните стоки и е, кой ще председателства, след като няма заместник председател. Това е, е госпожа Криста Клас, която има най-дълъг стаж в тази комисия. Така че ако не възразявате, поверява ми председателството на това заседание, пожелава ми успех и давам думата. Благодаря, Калс Литър. А, аз качам в студената вода. А, от, на моята страна и секретарията, господин Хубер. Давам думата на докладчика в Сянка. Ja, dank u wel, mevrouw Klaas. En ook ik moet naar dezelfde bed. Ja, аз трябва както и колегата Карл Шлитер да напусна, затова не мога да говоря дълго. Първо искам да кажа, че приветствам факта, че пишем доклад или становище за пчелите. Проблема с пчелите е известен. Смъртността сред тях е нещо, което занимава парламента отдава. Благодаря на докладчицата за проектостановището и искам да приема поканата й съвместно да се опитаме да подобрим текста колкото се може повече. Има редица аспекти, които липсват тук в становището или не са е, изяснени в него. Първо моля докладчицата да погледне внимателно заглавието. Пише относно здравето на пчелите или на медоносните пчели. медоносните пчели могат да заболеят от грип от време на време, от настинка, но това, за което става дума е, че трябва да говорим за масивно измиране на пчелите. Когато пишеме становище, в което изразяваме нашите, нашата загриженост, трябва заглавието да подчертава тази наша загриженост. За това измененията трябва да бъдат насочени към промяна на заглавието. Относно смъртността сред пчелите или нарасналата смъртност сред пчелите, причината за измирането на пчелите е комбинация от няколко обстоятелства – тя споменава в точка 3 по-подробно няколко причини. Това е паразити, по-специално акара и определен паразит. Съм съгласна съм с това, но проблема е, че трябва да знаем защо толкова масивно измират пчелите и смятам, че не е достатъчно да казваме пестицидите и ГМО. Те са споменати. Трябва сме внимателни с тях. Относно а, безопасността на храните също трябва ясно да кажем, че искаме изследвания относно влиянието на пестицидите и ГМО върху е, смъртността на пчелите, както влиянията на облъчвания, например от антените за мобилните оператори или за, поради това, че пчелите не могат а, е, поради тези излъчвания да намерят обратния път към кошера си. Във всеки случай не бива да защ... се опитваме да защитаваме търговски интереси. Важно е да се предотврати смъртността на пчелите. Надявам се средица изменения да бъде подобрен вашето становище. Благодаря. Благодаря, госпожо. Сега приключваме с докладчиците в сянка. Дам думата на Тенидис. Благодаря. Бих искал да благодаря на докладчика за нейната работа и да подчертая три проблема, както и го направих и колегите. Става дума инсектицидите, е, никотинръм, които са много, много страни вече отчит, е, отчитат е, последиците от използването на този инсектицид е, върху популацията на пчелите и, и на птици, на популацията на птиците по принцип. Някои страни членки са забранили употребата на този инсектицид и мисля, че това трябва да се генерализира. Второ, беше е, извършено, но извърш... едно изследване от е, мексикански и френски изследователи относно е, влиянието на електромагнитните полета върху популациите на пчелите. Сега не разполагаме с а, достатъчно изследвания, те са доста ограничени по обем, но въпреки всичко смятам, че ние трябва да, да вземеме решение а, и да вземеме, а, да предприемеме мерки и стъпки по силата на Лисабонския договор. И ако се докаже, че няма опасност, е, не, не се нанасят вреди и щети а, е, върху пчелите и, и пчелите, медоносните пчели, то при всички случаи щети ще има за селското стопанство. Благодаря, господин Арсенис. Последна Елизабета Лукашевска również chciałam mm, podziękować pani sprawozdawczyni, pani Girling за... Искала също да благодаря на докладчика госпожа Гърлинг, която повдигна един тъй важен въпрос от години. Знаеме, че се сблъскаме с проблема на свързан с смъртността на пчелите и дори не знам дали не сме закъсняли много. Но при всички случаи трябва да е, от да успоря точка 3 на доклада, където са записани три, трите фактора. Когато разговаряме с пчелари, установяваме, че пчелари, пчеларите не могат да се съгласат с а, нашите заключения. Сега някои казват какво са пчеларите. Това са просто хора, които се занимават с пчели. Но не, те, това са професионалисти, които смятат, а, че тези три фактора не са единствените а, причиняващи смъртта сред пчелите. Така че мисля, че трябва да се вслушаме много повече в твърденията на пчеларите, включително употребата на пестициди, ин, ин, инсектициди и торове. А, мисля, че не мога да се съгласа с казаното в доклада относно липсата на данни а, за а, това, че пестицидите причиняват смъртност сред пчелите. Аз мисля, че трябва да се, да се позовем и да вярваме на пчеларите е, по този, в този, за този по, по този проблем. Аз се радвам, че много от е, докладчиците в Сянка повдигнаха този проблем изследователите не винаги разглеждат цялостно проблемите. Мисля, че просто трябва да а, обърнем много повече внимание на а, тези фактори, но също така и на, при, на причините, на по на по-широките причини, както и да преразгледаме разрешенията за използване на пестициди, инсектициди и други препарати в селското стопанство, защото и пчеларите, и ем, земеделците имат нужда от допълнителна информация. Ем, но а, не, трябва да, не трябва да забравяме също така, че пчеларите имат нужда и от финансовата ни помощ, защото за разлика от много други отрасли, те не получават такава. Благодаря на колежката. Дам думата на комисията. Ладомада е представител на комисията. Моля да се спре по-специално на средствата за растителна защита споменати от колегите и колежките, е особено новата директива, която ще влезе в действие. Дали не е нужно нова регулация? Благодаря. Имате думата. сеньора президенте. Благодаря, госпожо председател. Бих искал да припомня мерките, Приети от комисията, вече прияти и които скоро ще бъдат прияти, свързани с здравето на пчелите. Първо, създаване на референтна лаборатория за здравето на пчелите. Създаването на такава лаборатория се осъществи както беше предвидено е, френската лаборатория на София Антиполис е, беше определена като референтна лаборатория на е за здравето на пчелите. 250 хиляди евро са предвидени за финансиране на първите месеци дейност на тази лаборатория. Също така е, са предвидени различни програми за финансиране, те се прилагат е, е, програми, е, подкрепящи националните програми, както и научно-изследователски програми. Що се отнася до бъдещите действия, споменахте за причините, водещи до смъртно сред пчелите. Въпросът не е лесен. Ние възнамеряваме да осъществим една пилотна програма за мониторинг, да определим причините за това. Предвидели сме разнообразни дейности, засилване на критерии, свързани с пестицидите. Това се вписва в новия законодателен пакет за пестицидите. Пакет добре известен на вашата комисия. Комисията се ангажира също така с правилно прилагане на законодателството, което постепенно ще бъде въвеждано в действие. По този въпрос, тъй като въпросът е прецизен, ще дам думата на колега, колегата Франческа Рена, ако искате да се задълбочим по този въпрос. Но искам да посоча нещо. Знаете, че при разглеждането на законодателството по ветерина... Е, средствата на ветеринарната медицина, които се използват за здравето на пчелите, е, се осъществява в момента такова преразглеждане, е, така че меда да съдържа допустими стойности, остатъчни вещества. Това са най-важните аспекти, но така или иначе комисията преразглежда целият законодателен пакет, свързан с лекарствените средства на ветеринарната медицина. А сега, госпожо председател, нека да дам думата на колегата Франческа, която ще ви каже няколко думи за пестицидите. Благодаря. Благодаря на комисията. Колегата Арсенис иска да попита нещо. Не, просто исках да, да чуя втория представител на комисията. Но моя въпрос беше следния. Имате ли дата, определили се дата и знаете ли кога всъщност изследването ще бъде готово и, и кога ще разполагаме с данните? И е, до кога и от кога смятате да се прилага принципа за предпазливост? Може би госпожа Костас може да включи в своя отговор и отговора на този въпрос. Комисията има думата. Il progetto pilota che la Commissione sta per mettere... in... Пилотният проект, който скоро ще лансира комисията, заедно с държавите членки, са, ще продължи 3 години, но този проект не е свързан само с пестицидите. С други думи, ние не знаем дали след 3 години ще бъдем в състояние да кажем доколко използването на пестицидите оказва въздействие върху смъртността на пчелните колонии. И днес не сме в състояние да ви кажем кога ще бъде възможно това, кога ще имаме подобен отговор. А що се отнася до принципа на предпазливост, свързан с пестицидите. Ако дадем думата на моята колега, тя ще може да ви отговори. Искам да ви кажа, че наистина в момента работиме по, по нови изисквания за пести, пестицидите, както за производството им, така и за разрешението им. А, за използване в областта на растителната защита. А, също така работиме по критерии за оценка на а, риска а, и хроническия риск от използване на пестицидите. До сега нямаш, так, нямаше такива критерии, т.е. целта е да бъдат, да, да бъдат изследвани последиците от използването на тези продукти за пчелите, не само за медоносните пчели, а за всички пчели. А, както казахме, принципа ще се прилага ще се е, прилага от 2013 година нататъка, но няма да има време за въвеждането му. Той ще се, е, този принцип ще се прилага от момента на е, влизането му в сила и държавите членки е раз, е разрешението за използване на нови препарати ще се основава на новите, е, на новите критерии, новите мерки, които ще влезат в сила. През 2010, 2010 година бе прията директива 20, 21, в ко, която се е, бе записано, че се изисква от държавите членки да провеждат е, проверки и да направят отчети от въздействието и последиците от използването на пестициди и до края на годината ще получиме данни и на основата на оценката на тези е, данни комисията ще предприеме нови мерки, т.е. Е, работиме по въпроса и ще въведеме, както казах, принципа за предпътливост, както в много други области. Благодаря за разясненията. Давам думата на докладчицата по станов. Uh, Благодаря ви. някои неща бяха споменати неколкотратно. Първо искам да ви а, припомня, че това е становище по инициативен доклад на Комисията за селско стопанство, т.е. и а, съдържанието и, об, и обема се определят от комисията по селско стопанство. Знаете, че се водиха договор, преговори с тях, за да се е, да се изработи един съвместен доклад, но нямаш, ням, не се постигна съгласие по този въпрос. Така че тук става дума за едно становище към доклада на комисията за селско стопанство. Така че не можем да променяме заглавието. Това е, което исках първо да кажа. Второ. Става дума за здравословното състояние на медоносните пчели като част от цялостната политика в областта на селското стопанство. Аз засегнах и въпроса с опрашването, но просто не смятам, че можем да се да насочваме нашето внимание само и предимно в тази посок. Това беше първото. Второто. Бе повдигнат въпроса, свързан с никтоноидите, инсектициди. и до доказаното е, въздействие или до, до, върху кол, колониите на пчели. Е, това, това, което е залегнало в е, становището е пряко продължение на е, доклада на комисията и становището на комисията от декември. Знам, че в някои доклади се съдържат твърдения като такива, като а, че е възможно тези инсектициди да имат а, да причиняват смъртта на пчелите и така нататък, но при всички случаи доказателства няма. Така че много ви моля, не дейте да реагирате така а, бурно. Това становище има за цел да е, изрази е нашата загриженост този отрасъл, защото ако искаме след 2013 година да се отпуснат известни финансови средства на този отрасъл, то трябва да бъдем много внимателни и да не, да не, изпол... да не, да не влизаме в конфликт с Комисията по селско стопанство, тъй като средствата могат да дойдат само по линията на ОСП. Що се отнася до ГМО или монокултурите, възможно е те да са фактори, които причиняват смъртта на пчелите. Но факт е, че, че пчелите не обичат монокултурите, те обичат разнообразието. Така че аз, аз, аз, аз разбирам вашите реакции, но нека да се базираме на научни факти, а не на емоционални реакции. И просто нека, нека се възползваме от възможността да влеземе в пряк контакт с колегите от комисията за селско степанство, да видим какви са, какви са техни, е, техните виждания и по какъв начин можем да повлияем за промяна на политиката в този отрас. Благодаря, госпожо Гирлинг. С това приключваме дискусията за днесния след обяд. Срока за внасене на изменения 15 юни, изместене назад, тъй като ще има гласуване в Комисията по селско стопанство по-късно, на 13 юли. Така че очакваме вашите предложения за изменения. Преминаваме към точка 20 от дневния ред. Става дума за непрякото изменение на ползването на земята. Комисията иска да даде разяснение по своето съобщение от декември 2010 година, така че първо ще дам думата на Филип Овен, представител на комисията. Дам му думата. Much, Благодаря, госпожо председател. Аз съм фон Штайнберг две генерални дирекции в комисията отговарят по тази тема. От една страна Филип и аз от генерална дирекция енергетика. Днес заедно ще дадем разяснение. Благодарим за възможността да говорим по тази тема. За втори път говорим по нея, за използването на земята. Мисля, че през ноември миналата година имахме обмяна на мнения и от тогава комисията, както вие казахте, госпожо председател, представи един доклад на 22 декември по този въпрос и ние много се радваме да дадем днес разяснение по това наше съобщение. Относно информацията, която стои за тази тема, за какво става дума всъщност? Тази тема засяга енергетиката и климатичният пакет, е, който въжи сега в Европейския съюз, са определени цели на Европейския съюз, са включени 20% използване на възобновяеми енергийни източници и 10% възобновяваме енергийни източници в транспорта. Освен това, е в а, директивата за горивата е записана целта парниковите газове да бъдат намалени в горивата до 2020 година. Тази, тези зададени цели са силен стимул за намаляване на въглеродните емисии при производството на енергия и при транспортните средства биогоривата могат да бъдат съществен фактор за подобряването и постигането на тези цели. Имаме директива по завъдновяваните е, енергии. Държавите членки ще могат да кажат как ще постигнат 10% подобряване в транспорта. Биогоривата в много случаи могат да допринесат за това. качеството, директивата за качеството на горивата и директивата за възобновяемите енергии имат строги, съдържат строги критерии за видът на горивата. Критериите се отнасят за паниковите газове при биогоривата и при а, използваните а, площи относно въглеродния диоксид и биоразнообразието, определени площи не могат да бъдат използвани. Описано е това точно в директивата. Оставаме с впечатлението, че има непряко изменение на ползването на земята от тези различни задачи и, за, и цели. Затова комисията каза, че до края на следващата година трябва да се спрем на този въпрос и ние това и правим. Как, как стои въпроса с непрякото изменение на ползването на земята? Това е една комплексна тема и поради което е, трябва да се дадат разяснения относно това как да се разбира това понятие. ако се произвежда фораж, който се използва за биогорива върху площи, които до сега са използвани по друг начин, може да бъде устойчиво развитие, ако съществуващите пле, площи сменят предназначението си за други производства. Или нови площи да се създадат тогава говорим за непряко, не директно изменение на ползването на земята. И това би имало въздействие върху цените на сърскостопанските стоки и на аграрна, земеделската земя. Как може да се контролира дали се прави изменение на ползването на земята? В доклада от 2000, декември 2010 година обръщаме внимание на това явление, което се характеризира с това, че не може директно да се наблюдава или директно да се измерва. От економически изчисления, които ние направихме, които са описани в доклада през декември 2010 година, те са много подробни изчисления, и вие можете да, да получите и наши подробни документи, ако желаете. Заключенията от тази работа са следните. Не е директно изменение на ползването на земята съществува. Едновременно с това обръщаме внимание, че има определени а, недостатъци на този, тези изчи, моделни изчисления – А сега искам да дам думата на колегата за международното развитие. Благодаря. Ханс вече разясни, че Генералната дирекция енергетика и Генералната дирекция климат, двете дирекции отговарят за тази тема и координацията между нас е много интензивна, за да можем да постигнем действително напредък. през последната част, последната част на нашия доклад от декември се спираме на международното развитие. Това е една нова сфера, но други държави се интересуват за това не пряко изменение на ползването на земята, затова в тази част на доклада се спираме на този въпрос. Имаме натрупан опит на ниво федерални провинции, на федерално ниво. Бяха направени изчисления какво, какви непреки изменения е, има и какви са въздействията им. В Штатите, в Калифорния, например, чрез съответното задание за качество на горивата се разглежда тази тема. И в тази част на доклада се спираме на е, по-нататъчни мерки, например е, мерки за защита, например процесите в Бразилия разгледахме. Там се определят определени площи има други държави, където не се разрешава промяната на статута. Е, международното сътрудничество, партньорството в биогориват, различни държави, Аржентина, Бразилия. Разгледахме и се заинтересовахме как може да бъде създадено едно международно сътрудничество. Ние изслушахме също засегнати държави, изслушахме такива през 2009 година и през 2010. Още веднъж обобщаваме кои са важните неща в тази връзка. Първо, консултация през 2010 година 154 отговора получихме. Освен това, общият изследователски център е, ангажира изследователи, които да се занимават с темата за непрекото изменение на ползването на земята. Резултатите на ИСПРА, този изследователски център, сега скоро ще бъдат обобщени. Има няколко заключения. Ханс обърна внимание на някои от тях тази тематика чрез моделни изчисления бе приложена. Тя се използва за много политически решения. Изчисленията много зависят от изходните величини. Има определени неща, които могат да бъдат обхванати от този модел. въздействието на парниковите газове и парниковите емисии върху Земята. Също включихме принципа на предпазливостта, бе приложен от комисията в бъдещите изследвания. Може да се, да се разгледа положението и научното развитие тази област. Парниковите газове, горивата, тези неща се съдържат в самата директива. И трето, допълнителна устойчивост и изисквания за нея. Директивата говори за определени критерии, Ние се информирахме за процесите в Аржентина и Бразилия. Освен това, можахме да вземем под внимание а, парниковите газове и въздействието им върху горивата. Освен това, искаме да извършим и по-нататъчни изчисления възоснова на модела, оценка на въздействието за различните варианти да направим и под този въпрос точно работим в момента. Това е една комплексна а, сфера, една сфера, в която тясно трябва да си сътрудничим в комисията. Оценката на въздействието се изготвя по-настоящем. Ние сме доста напреднали, но все още не сме готови с тази оценка. Щом а, бъде изработена тази оценка, ще направим предложения за решения, както и за правни актове. Имаме времеви график. Това ще стане след два месеца. Трудно ще бъде до тогава да представим нещо конкретно. Благодаря на господата от комисията за тяхната презентация, за разясненията. Питам колежките и колегите, кой иска да вземе думата. Господин Том и хед... господин Джонс. Äh, Благодаря, госпожо председател. Аз бях докладчик по директивата за възобновяемите енергии и много добре си спомням за нощите, които прекарахме преди да постигнем споразумение. И когато искахме от Европейската комисия да, а, да излезе с някакво решение И така че това, че комисията признава този проблем за а, из, използването на земята, вече е голям напредък. Значи, подобно използване съществува. Комисията го казва. И това вече означава, че проблема е сериозен. И на второ място, вие казвате, а, сега. Трябва по някак по, някак, по някакъв начин да моделираме това. Но това се отнася за всички области, включително и за промяната в климата и така нататък. Но по силата на Лисабонския договор ние сме, ние сме длъжни да прилагаме принципа за предпазливост, т.е. дори да смятаме, че модела може да еволюира или че няма а, че, че той няма такова влияние, каквото му придава в момента, то ние сме длъжни да вземеме съответни мерки. Комисията и по-специално Генерална дирекция е, е енергетика е, са Знаете, 27 правителства и съвета са след дълги преговори с дали правомощия на комисията да предприеме мерки, но комисията като че ли има някакъв, някакъв а, проблем. Има модели, имаме, а, имаме съответните достатъчно събрани данни, значи има някакъв друг проблем. Така че мене, за, за, за, за мен е малко, малко трудно разбираемо и трудно а, мога да приема как можем ние всъщност да, а, да, да, да, да натовариме комисията и да й дадем правомощи и след това тя да, тя да, не, да не действа и просто да не получаваме резултати. Сега, коми, комисията комисията иска да дигне праговете. Това, знаете ли, като, това е като примерно като това да нямате, да не, да нямате спирачка в колата си и вместо да си поставите спирачка, да, да, да поставите допълнителна броня, допълнителна защита на колата, за да се защитите. И един въпрос към комисията. Политически ли са причините да, за да постигнете, за да не постигнете резултати и да не направите е, това, с което сте над, натоварени. Защото смятаме, че Калифорния си има един а, но, но, но, научен комитет. Това просто не мога, не мога, просто не мога да разбера тогава. Просто не мога да, не мога да, не мога да разбера защо е, изпитвате толкова много трудности да осъществите на практика едно решение на базата на правомощия, които са ви дадени. Благодаря. Четири души искат да се изкажат. Още моля да бъдат кратки, защото има още една точка от дневния ред. Благодаря, госпожо председател. Естествено, парламента не може да приеме факта, че комисията не изпълнява ясно задание. Поради това молбата ми към Европейската комисия е бързо и прецизно да работи. Аз не съм убеден, че трябва да бъде вариант 4 Е, който предлага доста бюрократичен подход. Искам да задам три въпроса, които заедно трябва да си ги поставиме. Ясно е, че има екстремни ефекти. Когато се изсече дъждовната гора, за да се засадат други земеделски култури или когато има директна връзка между вредни за климата дейности за да могат да се създадат условия за растения, от които да се произвеждат биогорива. Всички дейности, които по принцип имат положителен ефект, биогоривата по принцип имат положително въздействие върху климата, но ние трябва да отстраниме екстремните случаи, аз не съм на мнение, че биогоривата са нещо лошо. Във връзка с други ефекти, можем да ги изследваме тези неща при други теми. Всички сме на единно мнение, че е разумно да се строи повече с дърво, дървен материал и по-малко с цимент. Ако се говори, че плантажи, плантациите могат да се използват за храни, може да се създаде конкуренция. Там, където е гора, могат да се засадат хранителни растения, биорастения, но за единица площ, когато разгледаме интересите за опазване на околната среда и интересите на изхранването, министъра за околна среда в Шлезви Холштайн направи изчисление, че ни е нужна по-голяма площ за вятърната енергетика в Германия. Министър, който да говори за вятърната енергетика и да индиректните ефекти винаги съществуват. За това комисията трябва да представи нещо, но не трябва да, да, да се спира на подробности, а да говори за по-общи неща и да не считаме, че биогорива са нещо лошо. Положителният ефект в край на краищата ще бъде положителен и не бива да натоварваме този въпрос с бюрократични изисквания. Благодаря на господин Лизе. Давам думата на следващият. Желаеш да си изкаже? За много кратка, защото нямаме време. Много е трудно. Законодателството почива на принципа да се направи разграничение между добрите и лоши биогорива. Разбира се, има лоши биогорива. Преди няколко седмици а, чухме за про- проблеми в източна Африка. На практика там ще се из, а, изсече една цяла гора, за да може една италианска фирма да продвежда биогорива. Хората, хората ще бъдат а, разселени и а ние ние, па ние не можем да претендираме за някаква последователност, ако наистина в нашата политика, ако наистина позволим на подобни политики да бъдат прилагани. Но какво ще стане, примерно, ако ако някой предприемач купи земя в Африка, е, изсече, изсече гората поради някакви, по някакви причини и просто хората ще останат без поминък. Нека не забравяме, че хората не са равноправни и нямат, понякога нямат достатъчно сила в процеса на преговори. Сега, аз, аз не казвам, че трябва да спреме въобще производството на биогоривата, но а, гледа, гледаме, че нещата не върват на добре, намаляват се инвестициите в областта на а, изследванията в тази област. Така че какво мисли да прави комисията по този въпрос, Арсенис? Благодаря, госпожо председател. Както каза господин Турм и господин Лизе, можем ли да имаме доверие на комисията? не, аз а, бих се обърнал по-скоро не към генерална дирекция а, е, климата ми, генерална дирекция енергетика, като че ли тя слага а, е, пречки а, е, за осъществяване на мерките. Знаеме, че че някои растения, като тези, от които се произвежда палмово масло, соя и, и така нататък. се използват за е, производство на биогорива. Ако обаче не вземеме предвид всички последици и всички ам, аспекти, свързани с производството на биогоравята, ние ще поставиме е, просто като че ли ще оставиме на страна 14 до 29 милиона коли в Европа. Т.е. няма да, е, няма да отчетеме е, последиците за е, тази бройка коли. Господин Турмес зададе ни специ специфични въпроси в тази област, така че трябва а, и да а, разгледаме четвъртата опция и да направим реш, решение. Да, е, биогоривата са нещо добро, нещо положително, ако обаче отчитаме всички аспекти и всички последици от тяхното производство. Благодаря, госпожо председател. Имам въпроси към представителите на комисията. Отправен характер. Споменахте опита от преди две седмици когато в пленарна зала приехме доклада е, на колегата Арсени за горите. Тогава беше зададен въпрос за прилагането на договорите и по-специално е, принципа на субсидиарност. Беше казано, е, че използването на е, земята е от национална компетентност. Ако днес се насочваме към общи действия, налагащи на държавите членки определени изисквания, какъв принцип ще прилагаме, за да приемат държавите членки принципите, споменати от комисията в нейното съобщение. Благодаря, казва председателката. Последен оратор, оратор господин Тримополопус. Благодаря, госпожо председател. Съвсем очевидно е, че трябва да се зани... по-сериозно да се разгледа тази тема и въздействията върху горите има непряки последици да се използва земя за земеделски култури, които да се да използват след това за горива, означава, че се измесват нещата, например биотопите, загубват се видове, изсичат се гори. и когато се използват повече биогорива в Европа, ще, ни нуж, ще са ни нужни 96 милиона хектара по света за засаждане с меделските култури. Това показва едно проучване на Европейския институт по околна среда. И става дума за из... продължаващото използване на биогорива до 2020 година. Това е една площ два пъти по-голяма от Белгия. Тя трябва да бъде използвана за допълнителни потребности на изходните а, продукти за производство на биогорива. До 56 милиона ще са нужни допълнително. Както Критон каза, изхождаме от това, че допълнително 40, 49 милиона автомобили ще се появят по шосетата на Европа. Това е проучване на Института по околна среда. Комисията трябва да изходи от тези данни при недиректното използване на земята и да вземе решение за вариант 4. Благодаря, господин, госпожо председател. Смятам, че комисията правилно действа като изхожда от принципа на предпазливостта. Когато дискутираме за неща, за айлок ефекта, недостатъчно научно проучени неща, и когато дадем задание на парламента да се направи такова изследване, е добре да има добра основа, сигурна основа. А тук се движим в една сфера, като разглеждаме недиректните въздействия. Това перфектно законодателство, което си представяме, може лесно да стане пречка за всякакви действия. И за това на комисията трябва да се даде необходимото време, а ние в парламента трябва да внимаваме да не се самонадминем, така да се каже, тъй като въвеждането на принципа на устойчивостта при горивата има смисъл, могат да се направят изчисления, но тези недиректни фактори, да ги квантифицираме, трябва да да мине време да се определят статистическите данни. Освен фактора време е много важно а, да, да дадем време и на самата комисия. Едно проучване на Генерална дирекция вътрешна политика на Европейския парламент а, трябва да обсъдим, мисля, крити... Е, комисията го критикува по начин, по който не разбирам. Може би трябва да бъдем поканени да е, получим разяснение какво точно има, което комисията не одобрява, което аз не разбирам. Благодаря, господин Зебер. Давам думата на комисията за заключително резюме. Накратко, защото имаме още една точка в дневния ред. Един въпрос към вас. Днес имаме генерална дирекция климат, генерална дирекция енергетика. С генерална дирекция Агри също ли сте в координация? Това е важно. Um, I... Благодаря. Не, не, не спрах, не, не забравих въпросите, които ми бяха зададени първо. Естествено всички се нуждаем от биогорива. И Комисията го преповтори неодавна в Бялата книга за транспортите, за транспорта. Мисля, че не става дума за тази генерална дирекция или онази, която ще каже, хайде стига с Богом на биогоривата. Моделира, мод... Знаете, че моделирането се използва широко в но то а, е, също така а, е, има своите ограничения. Но ние просто в момента се опитваме да направим крачка напред. Също така отбелязах казаното от е, някои а, депутати от, относно казаното през ноември миналата година. По-добре е да забавиме нещата, но да, да, да, да дадем един достоверен и изпипан отговор. Това а, е особено валидно за нас, тъй като и генерална дирекция, предприятия, околна среда, зем, селско стопанство, всичките участват в изработването на тези модели. Когато направиме, когато приключиме с ОВОС, ще вземеме съответните решения, които ще бъдат подложени на една политическа дискусия и преди да се вземе окончателно решение. Само няколко думи. Някой казва, че Генерална дирекция енергетика е, се противопоставя на проекта. Не, ние просто не можем нищо да направиме преди да сме довършили ОВОз. И правиме ОВОз точно за да, да знаем, да разбереме какви ще бъдат последиците е, от прилагането на даден вариант Бих искал също така да спомена и следното. Основната цел на директивата за възобновяемите горива и клоп Тюрмас ще не може да не се съгласи с мен, е да имаме устойчивост предвиди предвидимост и рентабилност при използване на енергетиката. Тоест, ние трябва да приключиме с проблемите и с изследванията се колкото може по-бързо, да пристъпим към заключения, за да могат, могат инвеститорите в биогоривата и другите видове възобновяема енергетика да разполагат с правна а, сигурност. Така че ние имаме интерес колкото може по-бързо да приключиме е, с е, този проблем, да стигнем до заключение. Се надяваме, че това ще стане преди лятната вакансия. Благодаря за информацията, за обсъждането. Нищо не е приключило. Ние ще продължим по тази тема да разискваме. Преминаваме към последната точка от дневния ред, точка 21. Представене от ЕМАС на проучването относно емисии на въглеродните емисии. Дам ви думата, госпожа. Господа, имате половин час на разположение. Благодаря, госпожо председател. Аз се казвам Клаймент и ще направя това представене от Общността за управление на околната среда и одит. Това е едно проучване, свързано с въглеродните емисии. Рамките са следните. Е, през 2008 година присъствахме на заседание на вашата комисия, представихме едно проучване, един първи етап за намаляване на емисиите – сега ви представяме друго проучване за компенс... система за компенсиране на въглеродните емисии, а именно как бихме могли да компенсираме емисиите, какви са възможните решения за това. Бюрото а, реши а, да въведе система за намаляване на емисиите. Колегата ще ви обясни каква роля а, би могла да играе една компенсационна система. Duracell, from the company Deloitte and also from Tangudi... Deloitte проведе проучването. Тиери Менсон също. Thank you very much, and if you have any questions afterwards, we are ready to answer them. И е, след това, разбира се, сме на ваше разположение, за да отговорим на въпросите. Yes. Hello. Thank you very much for giving us the opportunity to present. Добър ден! Благодаря за това, че ми давате възможност да представя резултатите от това а, проучване за системите за компенсиране на въглеродни емисии. Общия контекст. Целта на Европейския парламент е да се намалят въглеродните емисии с 30% до 2020 година. През 2008 Делойт проведе проучване за въглеродния отпечатък и потвърди целта от 30% намаление. Този план беше прият от бюрото на парламента през февруари 2009 година и беше включен в плана за действие ЕМАС. Този план за действие целеше осъществяване на проучване за, на, относно система за компенсиране на въглеродните емисии. Бихме могли да си зададем въпрос какъв е въглеродният отпечатък на Европейския парламент. Определи се значително приложно поле за намаляване на въглеродните емисии. Бяха включени различни парникови газове, и използването на изкопаеми горива а, а, за осветление и отопление на сградите на парламента, емисии свързани с а, охладителните системи, климатичните системи, енергия използвана за пренос на материали, на персонал, служители, посетители и други така че на, този етап полетите на депутатите от Брюксел до Страсбург и обратно не са включени в проучването. Има емисии свързани с производствения процес на доставчиците на парламента. Например, Делойт предоставя услуги на парламента, това проучване, е, което е свързано с е, въглеродни емисии, така че ние също сме част от въглеродния отпечатък. След това трябва да споменем емисиите, свързани с е, строителната дейност, различни сгради, които принадлежат на парламента и поддръжката на тези сгради. В тези рамки парламентът не разглежда само преките емисии, а и косвените, т.е. тези на доставчиците на различни услуги, стола, например, и така нататък. Установихме, е, че е, има положително развитие и днес е, се наблюдава 14% намаление на емисиите. тук са включени различни емисии, които ви споменах. Тоест парламента е на правия път, за да постигне 30% намаление през 2020 година. Но какво ще се случи с останалите 70% емисии. Тук компенсационната система може ефективно да се намеси. Целта на нашето проучване беше да анализираме това, което може да се включи в компенсационните мерки. Какво трябва да се включи? Само полети или всичко включено във въглеродния отпечатък? освен това да се опишат различните елементи от компенсационната система, как да стане това. Анализирахме правните рамки и ако разчитаме на компенсациите, тази инициатива трябва да бъде прозрачна и надежна. Of course. въглеродно-неутрален процес следва няколко етапа. Трите първи етапа бяха преодолени от парламента, ние измерихме въглеродния отпечатък, бяха въведени стратегии за намаление на емисиите, беше преизчислен отпечатъка след прилагане на тези стратегии – и е, както може да установим, има и е, резултати. Но, както каза колегата, какво ще е, се случи с останалите 70%? Именно тук могат да се включат компенсационните системи. Това може да се използва за подкрепене на проекти за намаляване на емисиите в африканските държави, например а, така че да се компенсират отчасти или изцяло 70%. И парламента може да поеме своята отговорност по отношение на тези емисии. Конкретно как действа тази система. Не знам дали сте видели проекта за компенсации, но това е съществуващ проект, който предвижда намаление на е, емисиите на а, въглероден диоксид. Разбира се, че съответните органи трябва да приемат тези проекти, така че да а, се а, гарантира прилагането на проекта и да се предвиди компенсация, която ще бъде прехвърлена на съответната а, сметка. А, тези, които а, са свързани с проекта, операторите, могат да бъдат свързани с компенсаторни проекти. И а, така а, може да се получи сертификат, а, посочващ, а, че това отговаря на а, емисиите на парламента. Трета страна ще а, потвърди, че други страни не са използвали а, това и наистина е постигната компенсация. Ето няколко етапа от проекта. Виждате как може да се подкрепи тази система за финансиране. Тук става дума за биомаса, проект свързан с ползата на биомаса в Африка да се, да се използват вместо изкопаемите енергийни източници. Тук имаме ветрогенератори, които произвеждат зелена енергия, която замества да речем, въглищата, които наистина с, свързани с сериозни емисии, въглеродни емисии. Това е проект в Танзания за намаляване на здравни рискове, за намаляване на метана, както и други парникови газове, изпускане в атмосферата. Това е в Южна Африка, система слънчеви панели, за затопляне на вода в жилищни сгради. Така че това замества използването на изкопаеми енергийни източници. И така, ако се извършва компенсация, кои емисии се компенсират? Правим предложение. Полетите на депутатите, които не са включени в изчисленията, биха могли да бъдат включени и да, е, в е, въглеродния отпечатък и така всеки депутат ще може да компенсира полета си, но на доброволна основа. А за остатъка от отпечатъка е, има съответно разработени периметри е, да се компенсират, например, е, полетите. Само само на персонала. Това би представлявало 108 000 евро. Вторият периметър, който е ограден тук компенсаторен, е всички, да се компенсират всички полети, плюс а, а, използваните енергийни източници, газ, електричество – т.е. стойно 605 000 евро годишно. Третия периметр, който е очертан е, да се е, предлага да се компенсира целият въглероден отпечатък, което би означавало всички емисии, с изключение на полетите на депутатите, но всички останали полети, е, автомобилите, сградите, е, отпадъците, хартията, е, стол и всичко това, което ще възлиза на 2 милиона евро годишно. Това предложение ще бъде внесено в бюрото, за да бъде обсъдено през лятото. Много са важни тук стандартите и това доведе до много спорни позиции в пресата. Но за да се осъществи това намаляване на емисии, Е, трябва да се изтъкнат социалните и економически предимства. Важно е да се подчертае, е, че понякога компенсациите е, всъщност смятат, че по този начин се купува чиста съвест. А парламента реши действително да намали емисиите си на въглероден диоксид. Цифрите са ясни, те бяха ясно посочени, но те трябва да бъдат анализирани преди да се премине към действие. Например, използва се много рециклирана хартия, но не трябва тези, които използват тази хартия, трябва да смятат, че могат да използват много повече от другите можете да намалите а, и а, потреблението на хартия и а, тя да бъде а, рециклирана. Има различни стандарти, които трябва да бъдат взети предвид. В нашето проучване предлагаме да се използва механизма за чисто развитие, така както го предлага системата за търговия с емисии. Това е решение, вече е прието, логично е и може да се използва в доброволна система за компенсиране. Проследяемостта на компенсациите е нещо изключително важно, за да се гарантира намаляването на емисиите. Важно е проектът да бъде подкрепен. и да доведе до реално съкръщаване на въглеродните емисии. Ние се опираме на съществуващите проекти, за да избегнем рисковете. И именно това е препоръката, която правим да се използват съществуващите кредити в рамките на компенсационните механизми. Предполагам, че ще имате много въпроси. Някой може би ще каже, ще попита какво правят другите организации. Ние погледнахме какво правят съседите, видяхме, че ООН компенсира е, енергийното потребление на всички на официални посещения, както и на енергията, която се използва в сградите. Разгледахме също така и Норвежкия парламент, Бундестага и всъщност официалните посещения на парламентаристите и на министрите се компенсират в рамките на 2 милиона евро. Е, видяхме какво се прави в Холандия, в Швеция, в Швейцария. Ние също компенсираме полетите си и отоплението на сградите. Установихме, че в парламента някои политически групи, както и делегацията в Канкун, е, компенсираха полетите. И така по този начин парламента ще изиграе една пионерска роля и това ще е отлично условие е, да заяви, да покаже пред света какво прави. Това ще позволи също така да се засиля ангажиментите поети е, в рамките на климатичните промени и системата за търговия с емисии ще потвърди, е, препотвърди поетите ангажименти от парламента, ще а, е, позволи да се а, заостри вниманието върху този факт да се отчита въглеродния отпечатък. Това ще насърчи ниско въглеродните технологии в държавите партньори и всичко, което беше решено в Канкун. И една случка в заключение. Да речем един кораб с аварира, наистина, за да се намалят последиците от тази авария, са необходими сериозни технологии. Именно такива технологии трябва да приложи и парламента по отношение на 70%. Да речем, ако водата залива кораба, вариралия кораб трябва да, да се изгребе, за да остане той на повърхността. Разбира се, трябват много кофи и вода да бъдат изгребани. Всъщност, точно това предлагаме ние да се направи по отношение на 70%, очаквайки бъдещите утрешни технологии. Ага. Благодаря най-сърдечно за презентацията. Трябва да се извиня, че толкова малко от нас са в залата. Колегата Арсенис е тук. Жалко, че другите не слушаха и ги няма тук. Но ние можем да прочетем нещата. Питам сега колегата дали има въпроси малко е шокиран. Ние също голям бюджет е. Аз очаквах по-економични мерки. Е, е, собствени спестявания са важни. С мои думи казано, да ги откупим, да откупим нашата вина поради големите емисии на въглероден диоксид, които ние като голяма организация причиняваме. Това е, е, ме прави малко тъжна. Можем да намалиме климатиците. Това, което можем да направиме. Но това е един принос. Е, ние сме единствените, които сме в залата, които можем да дискутираме. Дам ви думата. Важното за нас е да обясниме, че компенсацията не замества намаляването на емисии. Има си план за намаляване на емисиите, ние ще го прилагаме докато спостигнем наистина намаление в 30%. Става дума за тези 70%, които остават. Но при, при, при, при всички случаи е, този компенсационен план няма да замести нещата, той само ще допълни предприятите е, мерки. Първо бих искал да ви благодаря за това а, представяне и разбира се, ние не, не можем да а, заместиме намалянето на емисии с компенсации, но ако добре ви разбрах, 2 милиона и половина ли струва това? мили... Така ли? Добре ли разбрах? Значи, пали ще, пали ще бъде? Компенсацията ще бъде 2 милиона и така, без полетите на депутатите. Значи имаме три, имаме три периметра. Минимален, среден и а, така наречения периметр за а, въглеродно неутрален парламент, като сумата там е около 2, 2 милиона. Значи какъв процент от това представляват оперативните разходи? А, а, а, какъв ще бъде дяла на спестяването? Значи 2 милиона се включва, в тези 2 милиона се включва въглеродния отпечатък. А, значи и ако го е, ако го изчислиме по 20 евро на тон, ето, е, стигаме до е, средната цена на тон и компенсацията на практика е 2 милиона. Става, Значи става дума просто да, да се изчисли а, обема на емисиите, да, като, се сложи цен, като се определи цената е, и това се получава като средно. И последен въпрос. Значи, този обем... Значи, това е всъщност обем на въглерод. Всъщност, ние просто трябва да компенсираме е, едно известно количество тон. Но какво, колко, какви ще бъдат разходите, оперативните разходи? М- може би няма такова нещо, не или... Може би не съм много ясен в, в, в начина по който задавам въпроса си. А, може би ще се опитам да разбера вашия въпрос. Сега, вие намалявате... Е, искате да попитате е, е, какви технологии, каква ще бъде цената на технологиите и техниките за намаляване на емисиите. Това ли ме питате точно? Не преди да навлезем в двустранни разговори. Това може да се направи, разбира се, след приключване на заседанието. Искам да благодаря за вашите разисквания. Трябва да се направят и нови изчисления. Беше попитано какви са административните разходи за програмата, доколкото разбрах. Благодаря на всички. Закривам заседанието. Утре продължаваме с 9 часа с заседание на координаторите, а в 10 часа продължаваме с нашето заседание. Благодаря на преводачите и на всички. <laughs>